А следващото заседание започва в 9 часа утре и е, дневния ред е на разположение на сайта на парламента. Пожелавам ви лека нощ.